Е, от 8 януари 2009 година, съгласно член 42 от регламент номер 45-2001 година на Европейския парламент и на съвета и веднага след съвещанията на Комисията по граждански свободи и правосъдие и вътрешни работи е, се съгласи с назначаването на господин Хустингс за европейски пълномощник по защитата на данните, както и е, с назначаването на господин Човани Ботарели за заместник, пълномощник по въпросите на защитата на данните. И така, почти приключвам вече с съобщенията. Съобщавам ви също времено, че заедно с председателя на съвета в сряда на 14 януари, съгласно член 68 от правилника, Шест от нашите процедури по съвместно взимане на решение е, вече приключиха с съответните правни акции.